опазването на безценен човешки живот. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Закривам разискванията. Гласуването ще се проведе утре в 12.30. Следващата точка от дневния ред. Доклад на госпожа Роди Краца Цагарополо. Привлекателността на инвестициите в Европа. Давам думата първо на госпожа докладчицата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Решенията на последният е, Европейски съвет поставиха акцента върху преодоляването на кризата, като изрично се каза, че развитието именно е, е начинът да излезем от кризата. Това се потвърждава и от всички е, международни анализатори и наблюдатели. Естествено, че всичко това е свързано с нашата кохезионна политика. Развитието е възможно, когато има инвестиции. Именно за това става дума. Става дума за това, как Европейският съюз би могъл да привлече чуждестранни инвестиции, как е, европейците сами биха могли да бъдат стимулирани да инвестират повече в развитието. Благодаря много на колегите от економическата комисия на Европейския парламент. Те със своите промени допринесоха за подобряването на моя доклад. Благодаря и на колегите от останалите парламентарни комисии, които подготвиха становищата по доклада. Европейският съюз е, междувременно вече е постигнал доста добри резултати в е, своето развитие, но финансовата криза затрудни инвестициите новите инвестиции не са достатъчни и затова ние трябва да мобилизираме всички средства за насърчаване на инвестициите на европейско, на национално, на регионално равнище. Трябва да събудим чувствителността на регионалните власти, на националните държавни власти за това, че е необходима повече е, дейност, за да се постигнат повече инвестиции. Естествено, трябва да имаме ликвидност на пазара. Това е изключително важно и също времено трябва да има благоприятни условия за инвеститорите. Човешкият потенциал е всъщност голямото богатство, което предлага Европа. И за това би трябвало да използваме всичко, с което разполагаме, за да е, стимулираме чуждестранните инвеститори. Ние би трябвало да модернизираме и системата за раздаване на обществени поръчки, трябва да укрепим нашите пазари, трябва да изчерпаме изцяло потенциала, с който разполагаме многостранни и е, двустранни споразумения ще ни помогнат да създадем необходимите условия. Така че да насърчим инвестициите. Не бива да изпускаме от очи и конкурентно способността на Европейския съюз. Това е една от основните ни цели – Нека да помислим и по отнош... за а, данъчната политика на Европейския съюз. А, инвестициите би трябвало на практика да бъдат един стимул, който да преминава през всички политики на Европейския съюз, включително и стратегията 2020. Господин комисар, не бива да щадим усилия, трябва да отстраним е, моментните слабости, трябва съвсем целенасочено да създаваме благоприятен климат за инвестиции, трябва да контролираме, да наблюдаваме пазара на ценни книжа в Европа. Това също е важно условие за е, привличането на повече инвестиции. В никакъв случай не бива е, да се задълбочава неравновесието между е, север и юг, както по отношение на задлъжнеността на държавите, така и в всички останали сектори на економическото, финансовото развитие. Нека да създадем повече стимули, нека да отстраним всички пречки, които плашат инвеститорите или най-малкото не ги стимулират. Европа наистина е едно добро място и за инвестиции трябва да убедим и света в това. Така, записали са се над да, пет човека. Ще дам думата на онези, които не се изказаха по предходния дебат. Затова давам думата на господин Шикерски. Панство, Европа позостае далej важным miejscem безпосредних инвестиций заграничних. Благодаря, господин председател. Европа играе важна роля като източник на преки чужестранни инвестиции. А в същото време, в световен мащаб, има сериозна конкуренция между страните е, за средства е, за капиталовложения. Не на последно място ние се конкурираме с е, развиващите се страни. Как да докажем на инвеститорите по света, че в Европа си заслужава да се инвестира? Преди всичко нашата политическа стабилност. Тя е голям наш актив. В какво се състои проблемът обаче? Става въпрос за социалната отговорност на инвеститора, за опазването на околната среда, за провеждане на правилна социална политика. Тези условия, които предявява Европа пред чужестранните инвеститори, струват скъпо. А от друга страна ние трябва да усъвършенстваме и модернизираме финансовата си система. В това число в политиката на данъчно облагане. Председателят прекъсва оратора, следващият оратор. Искам да поздравя докладчика за подхода. Напоследък имаше много протести на работници в Европейския съюз срещу изместване на производство извън съюза. Това води до безработица. За да се избегне това в бъдеще, ние трябва да направим една стратегия за привличане на а, инвестиции в а, Съюза, да има трансгранични инвестиции и трябва да продължим с трансграничното движение на работници и студенти. Трябва да насърчаваме публично-частните партньорства, а, свободно наектите лица и да им даваме възможности за развитие. Трябва да се подкрепят малките и средни предприятия, които да имат по-добър достъп до постоянни инвестиции. Благодаря. Господин Пашка има думата. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Благодаря, господин председател, господин комисар. Съгласен съм с казаното в доклада. А то е, че едно от предимствата на Европейски съюз пред други региони е високообразованото население. Високоразвитата транспортна инфраструктура и технологичната инфраструктура. Една от основните характеристики на Европейския съюз е енергетиката и като че ли продължаваме да разчитаме на външни източници на енергия. Трябва да развием нови маршрути, да търсим отвъд територията на Европейския съюз. Европейските производители изоставят Европа, предпочитат да отидат в Бразилия, в Китай и в Русия. Това показва, че условията, които ние предлагаме на нашите инвеститори, са по-лоши, отколкото е, на други места. Благодаря. Дам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя колегата Краца за работата по доклада. Глобалната економика върви в правилна посока, но все още има предизвикателства, с които не сме се справили. Предизвикателства на свободния пазар. Европейски съюз трябва по-ефикасно да се насочи към слабите места и да използва конкурентното си предимство, за да увеличи привлекателността на инвестициите. Имаме нужда от бързи реформи на национално и европейско ниво. Тези мерки трябва да се стручат върху единния пазар, който дава добра възможност на инвеститорите. В Румъния проекти като а, минния проект в Роша Монтана може да създаде работни места в една зона, където има безработица, а това може да допринесе и за националната економика. Но тъй като нямаме решение за или против проекта, външните инвеститори като че ли вече губят търпение – благодаря, казва председател, Давам думата на госпожа Клева. СНД би да захвалила госпе Краца за правилно дело и за поручило, ки го е приправя. Като докладчик от името на социалисти и демократи ще благодаря на госпожа Краца за този доклад, който засяга една много важна тема – увеличаването на инвестициите в условията на криза. Нуждаем се от нови насоки, нуждаем се от една модерна политика, нуждаем се от повече инвестиции е, и по отношение на е, младежката заетост в е, определени региони. С оглед на кохезионната политика и развитието на регионите, на регионално развитие, съществува, според мен, един огромен потенциал, който все още не е изчерпан. В това отношение се нуждаем от ясно формулирани цели и от една политика, която да стимулира инвестициите в Европа. Благодаря ви. Комисарят Калас има думата. Господин председателю, господ... дами и господа депутати, тази тема ми е много по сърце, защото преди да бъда комисар, когато станахме независими, това беше изключително важно за политиката в моята страна. Привличане на чуждестранни инвестиции, то преки чуждестранни инвестиции. Много успяхме тогава. Ние приветстваме доклада за привлекателност на инвестициите в Европа. Благодаря на госпожа Краца Цагаропуло за работата. В настоящия економически климат трябва да създадем необходимите условия, за да предложим на нашите граждани, на нашите дружества най-добрата стопанска среда, в която да произвеждат и да се конкурират намират в Европа. Вярно е, че има едни новопоявили се економики, които засилиха конкуренцията, но това създаде и нови възможности за Европейския съюз да инвестира в различни вериги на а, стойността. Европейския съюз е един от най-големите е, получатели на преки чуждестранни инвестиции. През 2011 получихме 225 милиарда, но нашия дял в преки чуждестранни инвестиции се е свил значително 45% 2001 на 23% 2010. Разбивката по държави показва, че спада на ПЧИ е неравен в държавите членки. Това означава, че трябва да продължим да работим усилено, за да подобрим рамковите условия и да запазим добрата си международна позиция. Това показва, че можем да се учим един от друг в Европа, що се отнася до най-добри практики, ако искаме да привлечем чуждестранни инвестиции. Ние знаем какво привлича чуждестранния инвеститор. Основната причина, поради която продължаваме да привличаме ПЧИ, е високообразованата ни работна ръка, ниско регламентиране на печеи, малки тежести при започване на бизнес, висококачествени агенции за насърчаване на инвестициите и връзки с регионалната политика. Други важни фактори включват голямата производителност, технологичната инфраструктура, като например НИРТ, и кате и така нататък. Радвам се, че всички тези въпроси са засегнати в доклада на Европейския парламент. В този смисъл Европейската комисия сега подготвя едно съобщение по промишлената политика. Дългосрочните е, цели в стратегията 2020 година си остават. През 2010 също приехме определени стандарти. Ще продължим да работим, за да създадем необходимите рамкови условия, за да отприщим творческото потенциал на европейската индустрия. Основните сфери сега са достъп до финансиране, подобряване на единния пазар, промишлени иновации, предизвикателства пред европейските предприятия и МСП. Подходът на Европейската комисия е същия какъвто има и вашия доклад. Ние също идентифицираме същите а, сфери, в които са необходими действия. Що се отнася до конкретните предложения в доклада ви, мога да отбележа по-специално този призив за Европейска обсерватория за ПЧИ и призива за подобряване на регулаторното сътрудничество. Да, в тези сфери вече се работи. Е, през миналите години Европейската комисия е разработила няколко регулаторни диалога с основните ни търговски партньори. Имаме също така проекти за обмен на най-добри практики в държавите членки, що се отнася до насърчаване на ПЧИ. Не мога да мина, разбира се, през всички подробности от вашия доклад. Той е пълен с такива. Благодаря за общия подход и е, за конструктивните е, идеи Днешното заседание започна с една дискусия, свързана с развитието на едината железопътна зона. Това е много важно, да имаме добра инфраструктура, за да привлечем капиталовложения. Многократно сме обсъждали единния акт, ще продължим и с други предложения. Това е едно от най-важните неща, да привличаме пече и всичко е в наши ръце. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателят. А, изчерпахме тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12.30. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е доклада на Мирос, Милослав Рамсдорф търговски аспекти на източното партньорство.